Allora, procediamo alle dichiarazioni di voto. Сега продължаваме с обясняването на вода. Моля колегите, които напускат, да го направят по-тихо. Свир... Свирмурн. Per un minuto. Господа Дерман, дайте ми списъка. The fishing industry, although diminished риболовната промишленост е много важна за моите избиратели в Уейлс. Затова приветствам доклада за фонда за рибарството. Той ще ни помогне да постигнем целите на общата политика в областта на рибарството, постигане на устойчивост на рибните запаси. Като се имат предвид оскъдните финанси, Правилно е да се използва Европейският фонд за рибарството, за да се финансират тези цели. Рибарството има голямо значение за туризма, особено в Западен Уелс. И затова е необходимо Европейския фонд да се използва за защита на нашите морски ресурси за поощряване на туризма в крайбрежните райони на Уелс. А сега? Искам да помоля онези, които ще се изказват е, от тук нататък, да говорят по-бавно, иначе просто е невъзможно преводачите да ги следват. А сега давам думата на госпожа Росбах. Господин председател, подкрепането на частни, частна промишленост противоречи на правилата на свободния пазар, но риболовът трябва да получи такава подкрепа. Поради това, което беше направено по-рано, сега е по-лесно да се насочат средства към зелени цели фондът за рибарството трябва да се закрие или ако това не е възможно, да се използва главно за пряка подкрепа. В крайна сметка ще можем да избегнем различните механизми за сапорт, които са, за подкрепа, които са голяма част от европейския бюджет, които тежат на се и противоречат на принципите на свободния пазар. Благодаря, госпожа Розбах, А сега Госпожа Ива Цаники. Благодаря, господин председател. В условията на общата економическа криза, която засяга и крайбрежните райони на Европа, мисля, че трябва да използваме, използваме по-добре Европейският фонд за рибарство. Като се има предвид, че финансирането обикновено в този сектор се използва за изваждане от употреба на риболовни кораби. Затова приемам предложенията за преразглеждане на нашите приоритети, приоритетите на общата политика за рибарство и да осигурим европейски средства. Гласувах за предложението, въпреки моите резерви в някои отношения. Надявам се, че ще продължим да прилагаме тези програми в рамките на общата политика за рибарството. Благодаря, госпожа, госпожо Аники. Сега госпожа Анджелини. Благодаря, господин председател. Както и онези, които говориха преди мен, искам да изтъкна, че преживяваме обща криза. Криза, която идва след няколко години на опадък. Няколко е, стопански сектора бяха разрушени напълно, включително риболовният. Това стана и в Гърция, и в Италия, където секторът е много важен за доходите на тези, които са заети в него, а също така допринася за економиката на редица региони. Затова аз подкрепих предложението на комисията да се позволи 10% увеличение в съвместното финансиране, което да бъде използвано за приоритетните мерки по програмата. Макар и само временно, това ще бъде стимул за публични и частни инвеститори, които ще се възползват от, по най-добър начин от фондовете, предоставени от Европейския съюз. Благодаря, госпожа Анджелини. Господин Перейлио. Благодаря, господин председател. Гласувах подкрепа на доклада за Европейския фонд за рибарството, тъй като смятам, че е необходимо спешно да се предприемат мерки, за да се координира финансирането в областта на рибарството във всички страни в Европейския съюз. Приветствам е, факта, че се постигна съгласие на първо четене под ръководството на господин Ферейра. Има страни, в които по исторически причини е, способностите за инвестиции са ниски. Дискусията по общата е, политика в областта на риболова е, вече започна и трябва да се координира разходването на средствата по фонда за рибарството, така че когато се приложи новата реформа, да не се разходват средства от стария програмен период. Трябва да се избегне при покриване между различните фондове. Благодаря, господин Пирилио. Господин Петър Яр има думата. Благодаря много, господин председател. Много се радвам, че имах възможност да гласувам за. Мисля, че този доклад дава добър и правилен отговор на, на въпроса, с който се сблъскваме с много страни. От една страна съфинансирането е проблем в много страни, от друга страна предварителното финансиране често е проблем. За това трябва да се направи нещо, за да се подобри с предварителното финансиране там където са на разположение средства от Европейския съюз. Мисля, че това може да е отличен пример и за други фондове, така че е добре да гледаме какви са резултатите по този фонд, за да си извлечем евентуалните полуки. Благодаря господин Яр, господин Танък. Благодаря, господин председател. Заедно с групата ЕКР гласувах подкрепа на доклада Феройра за Общия фонд за рибарството. Смятаме, че този фонд е много полезен, но в държавите членки, където най-тежко се отрази финансовата криза, приложението на проектите е трудно, тъй като бюджетите са под натиск за съфинансиране. Трябва да се има предвид какво е положението в страните, които най-тежко пострадаха от финансовата криза и трябва да има специални механизми за подкрепа, за да може да продължат да се използват средствата от фонда на места. Също времено се радвам, че има замразяване на бюджета и тъй като не се променя цялостния бюджет, ние си позволихме да гласуваме за. Благодаря, господин Танък. Господин Николсен, Благодаря, господин председател. И аз гласувах за този доклад. Настоящата економическа и финансова криза, която е погълнала еврозоната, е много важно да се погрижим за гладкото приложение на програмите за сближаване, включително и чрез Европейския фонд за рибарството. Така ще се предоставят средства, които да отидат в а, местните економики, ориентирани към риболова. Смятам, че е необходимо да има повече плащания за държави членки, които се сблъскват с финансови трудности при приложението на програмите, включително Ирландия и нашият близък съсед Северна Ирландия. Трябва да направим всичко възможно, средствата да се използват възможно най-ефективно, без да надхвърлят 10% от максималните горни прагове. Благодаря господин Никълсен, господин Камински. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз, аз гласувах за Европейския Европейски. Там, че рибарството е един много важен отрасъл на европейската економика. Нашия подход, подхода на Европейската, комисия, на европейската комисия е доказателство за гъвкаво адаптиране на инструментите за онези, които много се, най-много се нуждаят от това. Също, също, също времено Бих искал да подчертая, че проблемите, с които се сблъсква отрасъла рибарство, не са само економически. Те са проблеми свързани с здравето на, на, на хората, околната среда и яденето на риба ще ни спести заболявания като диабет. Сега господин Кели една минута. Извинявайте, господин председател, аз не съм поискал думата по тази точка, но подкрепям предложението. Sorry, мис... Извинявайте, в моя списък просто фигурираше вашето име. Сега минаваме към Следващия доклад Кишут. Давам докласа на госпожа Суинбърн. Благодаря, господин председател. Във връзка с внасянето на продукти от говеждо месо в, от Канада и от Съединените щати, имаше проблеми с хормоните, с които е третирано това месо, хормони, които насърчават растежа. Имаше търговски диспут, имаше санкции върху европейските продукти, имаше тарифни ставки върху продукти от високо качество. Важно е да се задълбочат търговските отношения в този отрасъл. Благодаря, госпожо Суинбърн. Давам думата на господин Ханан. Благодаря, господин председател. Преди 40 години Великобритания искаше да се присъедини към един общ пазар. Не знам дали си даваха сметка тогава е, и дори сега англичаните каква е разликата между свободния пазар и митническия съюз. Една зона за свободна търговия означава стоките, продуктите и капитала да циркулират без ограничения. Това е нещо, на което се радват, например, швейцарците по отношение на Европейския съюз а в един митнически съюз, а, се оказвате въвлечени в една общна търговска политика. Това е пълна трагедия а, за страни като Великобритания, в а, която а, най-големия процент от а, търговски обмен беше с неевропейски страни. Непрекъснато се изказвам пред Европейския парламент именно по тази тема. Ние сме се прикачили към един митнически съюз, който затъва, вместо да се възползваме от широките възможности за търговия с други англоговорящи страни. Благодаря госпожа Заникки. Е Благодаря господин председател. Аз гласувах за този доклад, който има за цел да хармонизира някои нормативни актове най- и най-вече тези, които са свързани с борбата срещу дъмбик и да служи за основа на новата процедура по комитология. Ние промишлен, промишлеността подкрепя тези мерки, които ще бъдат, ще позволят на европейската економика да се укрепи. А, като се прилагат антидъмпингови мерки спрямо нашите конкуренти. Благодаря. Сега давам думата на господин Танък. Господин председател, когато става дума за търговия с животински продукти, когато става дума за Пилите, потопени в хлорни разтвори или пък е, говеждо месо третирано с е, хормони, е, моята група гласува за. Защото вече имаме връзки с, страни от другата страна на Атлантика. онези, които се засягат от забраната на внос на месо, което е третирано с хормони, са не много но онези, които засягат от другите санкции са многобройни. Надяваме се, че тези санкции постепенно ще бъдат вдигнати, бариерите ще бъдат премахнати. Ние се надяваме, че тези стъпки ще подпомогнат трансатлантическата търговия, ще бъдат от полза за двете страни. Нашите политически и търговски а, е, а, е, отношения трябва да бъдат наш главен приоритет поради общите и демократични ценности. А сега давам думата на господин Николсън. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада, въпреки че имах някои резерви в началото. Защото в дългосрочен план смятам, че този доклад ще бъде от полза за всички. И за нас, и за Канада, и за САЩ. Той създава начин да заобиколим разрушителните търговски санкции, на които станахме свидетели през 80-те години, които попречиха на вносът на говеждо месо, третирано с хормони в САЩ и Канада. Над 116 е, е, милиона губи Обединеното кралство всяка година поради тези санкции. Канада дигна тези санкции, като въведе нулево, мито за висококачественото говеждо, което не е третирано с хормони за да създадем подобни възможности за всички, ние трябва да подкрепим онези парламентаристи, които се застъпват за това. Става дума първоначално за 20 000 тона за висококачествено говеждо. Чрез приемането на тези мерки ще създадем условия за по-нататъчно економическо и търговско интегриране между Европейския съюз и САЩ. Давам думата на господин Камински. Господин председател, дами и господа, конфликт, който надявам се избегнахме, започна през 1988 година, когато се разбра, че европейските износители губят милиони долари годишно заради а, санкциите които ни налагаха американците. Когато става дума за свободен обмен, американците би трябвало да ни вярват, да вярват на нашите санитарни норми, както ние вярваме на техните. Така че това, което, на което сме свидетели днес, е крачка напред в правилната посока и се надявам, че нашата търговия ще продължи. Благодаря, господин Камински. А сега минаваме към следващия доклад и давам думата на госпожа Свинбър. Това е технически доклад. Има процедури, свързани с новия режим за контрол по Лисабонския договор. Ще има важна непоследици за бъдещите регламенти, новия, новите правомощия по делегираните актове означават, че ролята на контрол трябва да се приема много сериозно от Европейския парламент. В комисията по парични економически въпроси. Много обсъждаме въпроса за това дали нещо се разглежда като техническа мярка или подлежи на делегирани актове. Много трудно е да се намери баланса и смятам, че този доклад е постигнал верния баланс. Ehm, Благодаря. Сега давам думата на госпожа Москардини. Благодаря, господин председател. Антидъмпинговите правила са, са от огромно значение е, в рамките на целия пакет предложение Омнибус 1. Защото търговските практики трябва да бъдат ефективни и не трябва да бъдат в ущърп на европейската економика, като правилата трябва да се прилагат от всички заинтересовани страни. Едно от, едно от мерките са на напасването на цените и комисията правилно предприе мерки и прие предложения, които ще се прилагат първоначално в срок от 15 месеца. Комисията трябва да продължи да взема мерки за, за да защити европейските интереси по силата на разпоредбито на Лисабонския договор и да защити нашите потребители. За това гласувах за този доклад и благодаря на докладчика за това. Благодаря госпожа Москардини, господин Заники. А сега господин Суста, който също го няма, господин Камински, а, дами, дами и господа, аз гласувах за този доклад и става дума наистина за един технически доклад, едни технически правила. А, това означава, че ние все, все повече и повече е, играеме ролята, която ни отрежда Лисабонският договор. Смятам, че това е отлично начало. Знаеме, че е, едно квалифицирано множество може да блокира решенията, макар и това мнозинство да бъде малцинствено и смятам, че за това е, правилата, които бяха прияти, наистина ще защитат нашите потребители. Господин е, следващия докладчик. Благодаря, господин председател. Независимо от е, някои проблеми, е, свързани с недостатъчно допитване до държавите членки, аз гласувах за този доклад, тъй като е, правилата хармонизират тези нормативни актове с изискванията на Лисабонският договор. Това е един важен инструмент. И прилагането на новите инструменти, които ни предоставя Лисабонския договор и по-специално контрола от страна на парламента. Смятам, че правилен, тези решения върват в правилен път за примахване на някои мита и митнически ставки и по този начин ще се подобрат търговските ни отношения с нашите партньори. Сега доклада Лавия, госпожа Суин. Благодаря, господин председател. Заедно с моята група ЕКАРЕ ние искаме да, ви, да има значително намаляване на европейския бюджет. Затова не можахме да подкрепим а, този доклад, който а, предвижда най-големият европейски бюджет до сега. Нещо, което нямаше да разберат нашите избиратели в Уелст кризата а, имаше един ефект върху а, поминъка на хората. Всяко увеличаване на бюджета не е приемливо. Всички институции трябва да правят економии в тези трудни времена. И бюджета на Европейския съюз трябва да отразява именно този стремеж. Благодаря. А сега давам думата господин Анман. Господин председател, три неща са сигурни в живота. Смъртта, данъците и непрекъснато увеличаване на бюджета на Европейския съюз. Не само ние, всички 27 страни членки се опитват да направят економии, да съкретат своите разходи, а, а пък от нас се иска да внасяме повече пари в Брюксел. Разбирам тези пари да се използваха за стимулиране на просперитета, за създаване на работни места. Може би онези, които а, не четат английски, а, а, може трябва да прочетат Фредерик Бастиат. Единствените работни места, обаче, които ние създаваме, това са работни места на инспектори, на чиновници, на други, които фактически само допринасят за закриване на истинските работни места. Как може да продължаваме по този начин, след като от нас се иска да подкрепяме един непрекъснато нарастващ бюджет? Моите избиратели а, а, трябва да е, платят 120 е, хиляди е, лири допълнително. А, а, а сега господин Антониоци. Благодаря, господин председател. А преди обясняването на вота, искам да обясня, че нося тази тишъртка, за да поискам Европейският съюз да направи нещо за освобождаването на двама италиански войници, Торес и Салвадор Тиона, които бяха задържани, защото са изпълнили дълга си в борбата срещу пиратството. Новия подход на а, Европейският парламент към бюджета за 2013 година отразява стратегията на комисията при подготвянето на предварителния бюджет. В доклада се отбелязват главните насоки за възстановяване на европейската економика и за предотвратяване по-нататъчното продължаване на кризата. Подкрепям тази инициатива не само защото това ще подпомогне сближаването между страните членки, но и защото ние ще можем да приемаме нови бюджети съответно на нуждите на економическата криза подкрепям заключенията на господин Лавие и особено предложението пред съвета, а именно да не се прибягва до изкуствени економии, които биха увредили на нашите програми и забавили програмата за сближаване между страните членки. Благодаря, господин Антониоци. Подкрепям вашия призив. който подкрепят и мнози на други в този парламент. Надявам се, че пред, днес представителите на службата за външно действие на Европейския съюз ще ни запознаят с информация за а, тези злощастни и драматични събития, на които се позовахте. Сега госпожа Яна Кодакис. Този доклад изисква от нас колективни усилия, за да помогнем на европейската економика. Тоест, това означава повече Европа и повече пари. Аз смятам, че е необходимо да се борим за економически растеж и заетост, но не мисля, че начинът да я постигнем е с повече Европа. Напротив, трябва ни по-малко бюрократщина и по-малко регулация. Този парламент достатъчно пръска пари. Не негова е работата да призовава за пръскане на още повече пари. Но както обикновено, тук се гласува страхливо. Не можем да подкрепим този доклад. Благодаря, давам думата на госпожа Дот. Благодаря, господин председател. Гласувах против този доклад. Отново е, се иска допълнителна политическа интеграция и се представя като начин да се справим с економическите проблеми на Европейския съюз. Според мен, вместо да е основа за бъдещо развитие, това всъщност представлява по-скоро предложение да стъпим на плаващи пясъци. Идеологията обаче продължава да ни заслепява и се опасявам, че възстановяването няма да настъпи достатъчно бързо в економически план. Не мисля, че е допустимо да се подхожда толкова арогантно. Е, искат се още повече пари от държавите членки. Изглежда от Европейския парламент се настоява е, да се прави това, което парламента казва, а не това, което прави. Мисля, че трябва да се замислим по въпроса за ръководенето, за воденето чрез примери. А сега давам думата на господин Яр. Благодаря. Гласувах подкрепа на този доклад, тъй като смятам, че Джованни Лавия е свършил отлична работа и е успял да постигне добър баланс в договорените компромиси. Говори се за преодоляването на тежките бюрократични изисквания и се говори за разходване на по-малко средства за дейността на комисията. Това са добри стратегически цели и мисля, че трябва да подкрепим всички мерки, които ни помагат да постигаме по-добро законодателство а, с по-малко бюрократ, бюрократични изисквания. Същевременно трябва да говорим и за реконсолидация за 2013 година, разбира се. Давам думата на господин Такола. Господин председател, Бих искал първо да кажа, че подкрепих този доклад, в който има много значими елементи. Този доклад е една крачка напред добра посока, но все още е, има много недовършени неща. Трябва е, знаем, че в е, време като сегашното трябва да се правят е, спестявания, трябва да се правят економики, но не спестяване и не економии, както ги правиме ние. Ние трябва да продължиме да инвестираме в новаторството, развойната дейност, образованието. Това ще послужи за основа на едно ново по-бързо економическо развитие на Европа. Затова смятам, че економиите трябва да се превърнат в инвестиции в тези отрасли. Иновация, развойна дейност, образование, това са е, основите на една стабилна европейска економика. А сега давам думата на господин Камински. Господин е, председател, дами и господа, и, и аз, като всички поляци, които са членове на консерваторите и реформаторите, аз гласувах по-различно от останалите членове на групата. Аз гласувах за, защото защото смятам, че наистина е добре да се бориме срещу бюрокрацията, но също времено нека не забравяме, че новите държави членки имат нужда от повече помощ от е, Европейския е, съюз, за да се е, запълни онази пропаст, която ги разграничава от по-старите държави членки. Нашите пазари започнаха да се развиват чак през 1990 година и дъл, дълги години е, външни чуждестранни предприятия е, печелиха много на нашите пазари, така че ние сега очакваме да бъдем подпомогнати. Сега госпожа Ятемаки. Арвойса Пухе. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за замразяването на европейския бюджет. И подкрепям а, призивите за економии. Трите членки живеят с пари взети на заем те трябва все повече да задлъжняват, за да могат да правят вноските си в хазната на Европейския съюз с цената на сериозни економии в националните бюджети. И в тези условия Европейския съюз трябва да дава пример. Трябва новаторски да подходи, да намери в кои области пък Европейския съюз може да направи економии. Не трябва да се призовават средите членки да спестяват, и онези, които не го правят да бъдат санкционирани, а самият Европейския съюз не се старае да намери начини да съкрати разходите в някои области. И Европейска комисия, и съвета трябва да помислят къде е разумно да се направят економии. Европейският съюз трябва да инвестира в работни места и в економически растеж. Благодаря, казва председателят, а сега стигаме до следващия доклад. Аз подкрепям мерките за трансгранично а, на координация. Не можах обаче да а, подкрепя резолюцията за съдебното обучение. Подкрепям инициативите за решаване на трансграничните а, съдебни спорове. Смятам обаче, че тази резолюция фактически ги дублира. Тази резолюция не зачита принципа на субсидиарност, а съдебните системи са работа на страните членки. Благодаря. А сега господин Камински, господин председател. Аз подкрепих е, резолюцията, защото мисля, че Европейският парламент трябва да подкрепя гражданите на Европа. Е, има много различни правни системи в е, различните страни членки. Но все по-интензивни стават нашите економически и културни връзки именно това налага ние да познаваме по-добре съдебната система на останалите страни членки, защото когато наши граждани предприемат каквато и да е дейност с други страни, съдебната система ги засяга. Затова подобна координация е необходима. Благодаря, господин Камински. А сега стигаме до следващия доклад. Това е детския труд в сектора за производство на какао и търговия с него. Микелаки. Колеги, Конвенцията на ООН за правата на детето подчертава необходимостта от образованието и особено, че образованието трябва да бъде задължително и безплатно и достъпно за всички за да могат децата да израснат в отговорни е, възрастни хора, които да участват пълноценно в обществото. За това трябва да решим проблема с е, това, че 250 милиона деца в света продължават да бъдат е, използвани като работна ръка. В Западна Африка, 70, където се отглежда 70% от какаото в света, е пример за това забраняването на детския труд се затруднява от продължаващите конфликти в този район. Той вреди на семействата и на общностните в тази част на света. А, ако имат възможност за образование, децата не би било така. В областта на какаото обаче се използва детския труд, без да им се дава на децата каквато и да е възможност за образование. Затова подкрепих тази резолюция. Благодаря. А, а сега давам думата на Андрея Занони. Благодаря, господин председател. 850 хиляди деца в целия свят работят. Голяма част от тях са под 15 годишна възраст. Някои от тях работят на места, където, където работата е опасна. Ние не можем да продължим да търпим това състояние на нещата. Гласувах с дълбоко убеждение за забраняването на детския труд в сектора на какаото. Комисията трябва да се погрежи във всичките наши договори с страни, които привеждат какао, като Гана и Кот Дивуар, да се включат клаузи, които гарантират разумни условия на труд и избягването на детския труд. Забраната на детския труд. Необходимо е да положим усилия, за да идентифицираме кои неща са произведени чрез детски труд, където и да било по света. Децата, които работят в сектора на какаото, заслужават нашето внимание. Благодаря, господин и госпожа Филгас. Благодаря, господин председател. Детският труд, където и да се използва, трябва да бъде премахнат. Европейския съюз трябва да изиграе своята роля в тази отношение. В Пакистан продължават да използват детски труд в прибрането на памук. И други страни, които продължават да търгуват с Европейския съюз, не спазват минималните норми по отношение на условията за труд. 115 Милиони, Милиони деца, стотици милиони деца продължават да работят в целия свят. Трябва да използваме търговските си връзки за премахване на детския труд, за да може страните, с които търгуваме, да образоват децата си, наместо да ги карат да работят от невръстна възраст. Само това ще осигури развитието на тяхната интелигентна е, съвременна економика в бъдеще. А сега Давам думата на Роберта Анджелини. Благодаря, господин председател. Често си затваряме очите пред условията, в които се произвеждат някои продукти и блага, които използваме всеки ден. А Знаеме, че част от тях се произвеждат благодарение на труда на 250 милиона деца, 115 000 милиона от които са под 15 годишна възраст и работят в опасни условия. За съжаление, при производството на какао техния брой е много значим и да се елиминира този вид труд е, трябва да се вземат мерки от всички страни, в които се произвежда какао. Трябва да се спазват разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на децата и се надявам, че комисията ще създаде орган, орган за контрол на производствените вериги, за да можем да се бориме активно и а, срещу труда на децата в а, производството на какао и продукти от какао. Господин Репо. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих този доклад, защото шоколада, който ядеме всеки ден, много често се произвежда благодарение на труда на деца. В Гана произвежда голямо количество от е, какаото в света, от което пък се произвежда шоколада. Е, Европейската комисия трябва да, да наблюдава и да има поглед върху е, начина по който се произвеждат продуктите в тези, в тази, тези краища на света. Детският труд при производството на какао и забраната на този труд е едно от големите социални и економически предизвикателства, пред които сме изправени. Е, не само защото е, европейски предприятия работят в тези страни, а също защото ние сме една общност на е, ценности, които не включват използването на детския труд при, използване, при производство на подобни продукти. Госпожа Дос, близо 250 хиляди деца, много против волята си, работят в какаовите плантации в Западна Африка, съгласно последните оценки. През последните години има множество инициативи за борба срещу най-лошите форми на детски труд, но все още има много завършене в Кот Дивар се произвежда близо половината от световното какао. Това е една страна, в която бедността е навсякъде и много често в семейните ферми работят деца, за да се намалят разходите. Единственият начин да се излезе от този магиосен кръг и е да се преборим с бедността. Трябва да се направи нещо, за да напредне тази страна. Трябва да се изграждат пътища, болници и училища, в които на, да се, с които да се даде и на децата, и на техните родители шанс за по-добро бъдеще. Благодаря, думата има госпожа Васеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този резолюция, защото използването на детски труд в Западна Африка и в Африка въобще е тема от голямо значение. Трудно може да оценим броя на децата, които работят. Е, метеорологичните условия и ниските реколти през последните години само е, влушиха положението като същевременно цените на борсата се увеличиха с 9%. Днес Европейския съюз зависи от износа на Кот Дивуар или на Гана, но търговските отношения не трябва да бъдат пречка за сътрудничество с Интерпол в тази област и по-специално за да се бориме заедно срещу трафика на деца. Е, мисля, че е, справедливата търговия и прилагането на нейните принципи ще спомогнат и за бъдещето и на децата, и на техните семейства. Господин Камински. Господин председател, скъпи колеги, аз е, естествено подкрепих този доклад, защото смятам, че е, има исторически моменти в живота на нашия парламент, когато отвъд политическите е, различия ние успяваме да се, убеди, да се обединиме, за да решаване на един ужасен, но действителен проблем милиони деца се са, ам, се, се, се, се, се използва техния трус, се използва и мисля, че това е положение, което не, не можем да понесем повече. Така че се приветствам факта, че, че успяваме да стигнем до същността на проблема. Ние, европейците, ние, европейците, сме голями потребители на какао. Ни, необходимо е да можем да проследиме цялата производствена верига и да видим дали се прилагат международните стандарти при производството. Благодаря, господин Камински. Следващия доклад, госпожа Суинбър. Е, е, господин председател, аз подкрепих документът. Международното споразумение за какаото от 2010 година. Както стана ясно, то заменя по-рашно споразумение от 2001 година. Насоката е правилна. Иска се прозрачност при производството на какао защото е, съществува огромен проблем с незаконен, незаконния детски труд. Но също така става дума за намаляване на бариерите пред е, търговията. А това е много важен е, продукт за някои бедни страни, които го произвеждат. И разбира се, стига те да не използват детски труд, ние трябва да ги подкрепяме за да може богатата Европа да купува какао от бедните страни, които го произвеждат. Името на госпожа Суинбърн се появи на нашите екрани, въпреки че думата даде, бях дадена на господин Камински. Но госпожа, но първо ще дам думата на господин Такола, ако нямате нищо против, госпожа Суинбърн. Господин председател, иск, поисках думата, във връзка с предишния доклад, но темата е същата. Въпросът е много важен. Ние не трябва да се отказваме от нашите ценности, а правата на човека са основна е наша ценност. Затова трябва да бъдем особено внимателни и при абсолютно никакви условия да не допускаме използването на детския труд по този начин. Същевременно трябва да поощряваме и подпомагаме развитието. Да насърчаваме психологическото, моторното и а, когнитивно развитие на децата. Категорично трябва да кажем не обаче на детския труд трябва да внимаваме нашите търговски партньори да не използват децата по този начин. А, само и само, за да печелят повече. Децата имат право на детство. А сега давам думата на госпожа, госпожа Свинбърн. Благодаря, господин председател. Премахването на пречките пред търговия ще бъде от полза и на производителите, и на, на потребителите. И затова трябва да се опитваме да улесним търговията във всички сектори. Да, най-важните страни на този доклад е, че той изисква анализ, статистика и оценка на въздействието за това как пречките пред търговията влияят върху тази търговия. По този начин ще можем по-добре да регулираме стоковия пазар. Необходимо е, е да създадем механизми за всички стоки и произведените от тях продукти, без да накърняваме интереса на производителите и потребителите. Благодаря. А сега стигаме до а, предложението за, а, относно епидемията от диабет в ЕСЕ. Благодаря. 10% от европейското население е засегнато от диабет по един или друг начин. С увеличаването на затластяването и населението като цяло, броя на хората засегнати от диабет се увеличава. И е ясно, че диабетът е свързан с начина на живот, за това трябва да се прилагат превентивни мерки, да се променят хранителните режими на хората и да се насърчава спорта. Същевременно обаче е, трябва да се инвестира и в нови средства за улавяне на диабета на много ранен етап – и така, трябва да се приложат възможно най-добрите механизми за превенция. За това подкрепям революци... резолюцията, която има за цел да се занимае с епидемията диабет в Европа и е, трябва да се подчертае колко тежък е диабета за уелския бюджет за здравопазване в този момент. Благодаря, давам думата на госпожа Яна Кодакис. В Великобритания близо 3 милиона души страдат от диабет. Като си има предвид увеличаването на златластяването и застаряването на населението, оценките за бъдещите разходи от е, системата на здравеопазване за диабет е близо 10%. Близо един от 10 души в Европейския съюз са засегнати от диабет. Здравеопазването е в компетенциите на държавите членки, но обмена на добри практики може да доведе до много ползи в Европейския съюз. По-добро сътрудничество, съвместна научно-развойна дейност и обмен на добри практики – това е, са начините, по които можем да оптимизираме ресурсите. Това е епидемия, която можем да проконтролираме, ако действаме заедно. Затова подкрепих доклада. Благодаря. Давам думата на госпожа Анджелили. Благодаря, господин председател. Наистина, данните, с които разполагаме, будат загриженост. Диабета се е превърнал в истинска а, епидемия, която води до а, смъртта на 360 хиляди души всяка година в Европа. Все още не сме намерили средствата за борба, ефективна и окончателно преборване с тази болест. Макар и тази болест да не е заразна и да не се предава, то все, все още не сме намерили начин да я да се преборим с нея. Най-важното е да разгърнеме превентивни мерки и да популяризираме един здравословен начин на живот. Същевременно трябва да имаме общоевропейска стратегия, която да е целенасочена, ефективна и която да е подплатена с необходимите средства за научни изследвания. Господин Репо има думата сега. Аз гласувах за този доклад, тъй като е, диабета, освен е, проблемите, които създава на заболелите, е една огромна тежест на, за социалната система на Европа хората трябва да разполагат с необходимата информация за по-здравословен начин на живот и на храна. Трябва етиктирането да бъде съответно направено, за да могат хората да подбират сами храните, които ще консумират с цел по-добро здравословно състояние здравето на човека е важно през цялото му живот и за това трябва да подкрепяме превенцията на диабета с всички средства. За това подкрепих и доклада. Сега давам думата на госпожа Дотнес. Благодаря, господин председател. 2,2 милиона и 900 хиляди души в Европейския съюз имат диабет. И в моят избирателен район в Северна Ирландия хиляди е, имат е, диабет. Може би хиляди други също боледуват без да го знаят. И диабета се увеличава в Северна Ирландия, както се увеличава и в цяла Европа. Броят е, на ние, които са диагностикирани с диабета, се увеличи почти с 41%. Нещо, което е допълнителен товар а, върху здравното обслужване. 3,5 милиона допълнителни средства струва всичко това. Хиляди всеки ден а, биват, а, диаг... получават диагноза диабет и това много силно натоварва а, здравните услуги. Необходимо образование, Разбира се на това как здравословната диета може да предотврати диабета. Благодаря. А сега госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този тази резолюция, защото смятам, че борбата срещу диабета трябва да бъде засилена и да не спестяваме никакви средства за превенция на тази болест. До 2030 година повече от 16% от европейците ще са заболяли от диабет. За това трябва да провеждаме информационни кампании. За съжаление обаче диабета е, е болест, която е неизлечима, но има начини е, да бъде е, лекувана и най-вече предотвратена. Трябва да насърчаваме е, упражняването на спорт и на здравословен начин на живот сред гражданите, както и средства за бърза диагностика на диабет от тип 1 и тип 2. По този начин ще се намали броя на заболелите и разходите за здраве. Господин Танък. А аз пък гласувах за предложението на съвета и комисията, защото а, а, а, разбира се, а, здравните грижи са задача главно на страните членки. Диабетът е, засяга близо 10% от населението на Европейския съюз. И над 10% от разходите отиват за лекуването му. И с едно застаряващо поколение, очевидно тези цифри ще растат. Смятаме, че консенсуса по тези въпроси ще помогне Европейския съюз да насърчи обменя на добра, добрият опит за превенцията, диагностирането и лекуването на диабета. Необходимо е също така да се вложи повече средства в научно-изследователски програми. Аз и като човек на средна възраст, и като медицинско лице лекар имам особен интерес към този въпрос защото именно диабета уби дядо ми. Господин Тарков. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за резолюцията, тъй като е изваредно важно в общоевропейски план да се използват всички средства за превенция на широкото разпространение на диабета. Диабета се е превърнал в епидемия в последните години, епидемия, която взема все по-широки мащаби по- и по-специално диабет от тип 2 който се дължи на начина на живот и на липсата на спорт и Вярно е, че здрав... здравето и проблемите свързани с здравеопазването трябва да се решават на национално равнище, но от друга страна ние трябва да насърчаваме държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да информират гражданите още в училищата, още на, когато са деца и да ги насърчават да водят здравословен начин на живот и да имат здравословен режим на хранене, за да се избегне диабет. Господин Каменски, Камински има думата. Господин председател, 10% от европейското население страда от диабета. Защото начина на живот се промени през последните години. А, населението застарява и е, диабета нанася все повече и повече поражения сред европейското население. Затова аз подкрепих тази резолюция. Проблема свързан с диабета е от изваредно значение за Европа и европейските институции и националните власти трябва да се борят срещу тази епидемия, като насърчават здравословния начин на живота и отпускат повече средства за предварителни контролни тестове, изследвания за, превентиране, за превенция на болестта. Благодаря. Господин Кели има думата. Благодаря, господин председател. Звучи много разумно да се говори по тази толкова важна тема днес. Трябва да намерим по-добри начини да третираме това заболяване, за лечението му и за неговото предотвратяване. 97% от разходите в Европейския съюз отиват по-скоро за лечение на заболявания, а само 3% са свързани с профилактиката. Така че приветствам Кейс Уинбърн, която каза, че трябва да се постави по-добро, по-голямо ударение на превенцията, а не на намирането на решение. Много хора имат желание да променят е, стила си на живот, но им е трудно. Е, това е въпрос, е, на който трябва да се обърне внимание. И се надявам, че трябва да се вземе предвид и знач... ще се вземе предвид и значението на спорта, особено в следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря, господин Кели. А сега преминаваме към доклада за Македония. Госпожа Суинбърн има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам положителните заявление в доклада за разширяване във връзка с бившата Югославска република Македония. Много други страни кандидатки, включително Сърбия, която получи статут на страна кандидат, могат да погледнат към Македония за добър пример. Тези две страни са се сблъсквали с подобни проблеми в последно време. Е, Разбира се, според на Македония с нейните съседи не трябва да се сравнява с ситуацията между Белград и Прищина. Същевременно обаче е, Македония може да бъде добър пример за Сърбия. Е, благодаря. Господин, господин Антониоци има думата. Грация, сеньор. Е, благодаря, господин председател. Лично аз посетих Македония по време на последните избори като представител на НП и исках да подкрепа министър-председателя по време на избирателната кампания. По време на посещението си се срещнах с много хора, не само институции, но и обикновени граждани, които изразиха своето желание да се присъединят към Европейския съюз. Мисля, че не трябва да забавяме началото на преговорите, които бяха суспендирани, прекратени в един момент. Мисля, че е абсолютно необходимо да се върнем на масата на преговорите. Доклада за 2011 година показ, доказва, че бивша Югославска република Македония отбелязва огромна, огромен напредък и приема все повече и повече европейските стандарти в политическо и економическо е, област. Така че мисля, че Македония ще успее да превъзмогне онези препятствия, които са препятствия за продължаването на преговорите. Господин Репо, благодаря ви. Благодаря, господин председател. За съжаление, Бивши Югославска република а, Македония все още не е страна на Европейския на присъединила се към Европейския съюз. Европейския съюз пред, пред обеща разширяване към всички страни на Балканите. Македония беше една от първите, които изпълни необходимите условия. Европейската комисия даде препоръча да се започнат преговорите с Македония, но съвета не можа да постигне съгласие по въпрос. Все още няма съгласие по името на страната. Европейския съюз не трябва да забравя, че наша отговорност е да не загърбваме или да не оставаме никоя страна а, в страни от европейския процес. Напредъка отбелязал от, от, на Македония зависи, разбира се, от самата Македония, но ние в никакъв случай, случай не трябва да затваряме вратата, само защото има, е, няма съгласие по името. Господин Перилю. Благодаря, господин председател. Напредъка на бивша Югославска република Македония показва желанието на страната да стане член на Европейския съюз. Това е една стратегическа държава членка на Балканите, е, която е, засвидетелства дух на откритост. Е, Македония проведе много административни реформи, реформи в регионалното управление – все още обаче сме загрижени от защитата и зачитането на човешките права и недостатъчния плурализъм на медиите. Да, пътя към Европа е дълъг и труден, но, в... но Македония има необходимата възможност и сили да направи необходимото, за да се приближи и стане въпрос. Благодаря сега, господин Стоянов има думата. Председателю, за първа година от пет години, откакто съм тук в Европейския парламент, аз гласувах против доклада за присъединяването на Македония към Европейския съюз. Защо? Преди гласувах за, защото въпреки всичките проблеми, смятах, че по този начин може да се даде някакъв стимул на страната да се реформира. Петгодишният период в който аз съм евродепутат се равнява на горе долу половината време което отнема на една страна да се присъедини към съюза при нормално развитие на процеса. това е много време. но в македония продължават да бъдат преследвани хората с българско самосъзнание продължава речта на омразата по медии в учебници във филми по всякакъв начин спонсорирани от държавата. за мен е подобни действия са неприемливи и аз не мога повече да продължавам да подкрепям една страна която не отговаря на политическите критерии за мен предприемайки такива действия към съседна страна и даже към собствените си граждани още повече че видяхме и че свободата на словото пострада което е влошаване а не подобряване. благодаря ви. Благодаря. Думата има госпожа Басеско. Благодаря. Аз гласувах за доклада, тъй като стабилността на Балканите е от огромно значение за Европа и отношения, добрите отношения с Европа са в основата на тази стабилност. Македония е направила усилия и е обелязала напредък, но има още много каквото да се желае в борбата срещу корупцията и е, зачитането на човешките права. Аз приветствам позицията на македонските власти, които смятат, че мултикултурализма е, трябва да бъде модел в страната. Е, румънското самосъзнание е насърчавано. Аз смятам обаче, че, че трябва да има по-голямо представителство на ромите в държавната администрация и за достъп до е, образование, но трябва още много да се направи за тази общност. Господин Танък. По отношение на Македония, в този текст се призовава съветът да потвърди е, искането на комисията да се, се е, даде приоритетна дата за начало на преговорите. Е, крайно време е да се продолеят двустранните спорове за името. Не може двустранни спорове да пречат на присъединяването на цяла държава, която получи статут на страна кандидат още през 2005 година. За това трябва да се работи по децентрализацията, правата на човека, администрацията е, и във всички тези области и много други е държавата е напреднала а също времено има и напредък по отношение на етническите въпроси. Що се отнася до присъединяването на НАТО и този въпрос трябва да се вземе предвид от целия Европейски съюз. Благодаря, господин Бялан. Благодаря, господин председател. Разширяването и включването в Европейския съюз на страните от Балканите представляват още една крачка към е, европейската интеграция. Бившата Югославска република Македония е много важен партньор за Европейския съюз. Затова е много важно да се даде дата за начало на преговорите. Подкрепям резолюцията и оцелявам, оценявам а, проевропейската политика на правителството в Скопия, както и амбициите, които се отразяват в статута на страна кандидатка за член на НАТО, който държавата получи. Македония е трета по отношение на успешните регулаторни реформи през последните пет години. Стратегията за борба с корупцията също постигна резултати и Македония вече има по-висока оценка в доклада на Transparency International. Благодаря, господин Камински. Господин председател, дами и господа, за вече много години Балканите са опасна територия. Това се отразява и в историята на Европа и в европейската политика. Затова приветстваме факта, че още една балканска държава обявява своите европейски амбиции и се радваме, че тя иска да влезе в нашата общност, общност, която още от самото начало е зона на увеличаващо се благоденствие и на мир. Много се радвам, че страни, преживели войни, е, са готови да се присъединят към нас и заради това подкрепям амбициите на Македония да стане част от Европейския съюз. И призовавам колегите и приятели от Гърция да не създават пречки поради името, защото по-скоро трябва като приятели да живеем съвместно заедно. Госпожа Суинбърн за Исландия. Благодаря, господин председател. Обсъждаме разширяването, приемането на Исландия. На чисто техническо ниво е, страната отговаря на копенхагенските критерии. Тя е в много различно положение от онези, които се присъединиха към Европейския съюз след падането на Берлинската стена. Трябва да бъдем справедливи и да видим дали Исландия отговаря на всички критерии в областта на финансовите услуги трябва да бъдем много внимателни дали реформираната банкова система на Исландия отговаря на всички изисквания на европейските регламенти в това отношение. В Великобритания много частни лица и местни власти загубиха пари, вложени в исландските банки. Затова а, когато подхождаме по чисто технически начин, а, това не е съвсем разумно. Трябва да внимаваме да не се повтори това, което стана. А, сега давам думата на господин Анна. There was some rather ugly schadenfreude in this chamber following. В, в, в, тази зала някои качели злорадстваха, когато а, фалираха исландските банки каза им се, размахваше им се пръст. Виждате ли какво става, ако действате по този начин? Кой обаче се смея последен? Исландия девалвира валутата си, тъй като не беше част от Европейския съюз, увеличи е, износът си, укрепи економиката си и това е само защото не беше направила ужасната грешка а, да бъде част от тази система. И сега отношението дълг БВП е гордо за страната. 67% от населението е срещу членството на Исландия в Европейския съюз. Най-старият парламент в света ще бъде превърнат в един орган на местната власт. Исландия е населена с умни, хитри хора, които с многогодишни столетни борби са се научили как трябва да постъпват. Сега давам думата на госпожа Ванико Такис. Благодаря, господин председател. Аз гласувах срещу тази резолюция не защото смятам, че Исландия не трябва да бъде член на Европейския съюз, но защото в нея се казва, че парите, които исландската Ландсбанк е дължи, не трябва да бъдат пречка за приемането на страната в Европейския съюз. Като консервативен депутат от Лондон, аз не мога да се съглася с това местните, органите на местната власт в Лондон а, търпят а, тежки съкръщения на разходите си след години прахотническо управление на а, а, лейбаристите. Транспорт, лондонският транспорт е инвестирал 40 милиона в Ланден Банги лондонската градска полиция 30 милиона. Те няма да видят нито стотинка от парите си след фалирането на исландските банки. Исландското правителство се опитва да се измъкне от законното си задължение за минимално компенсиране. Едно време Маргарет Тачер беше казала, искаме нашите си пари. Именно това ни очакваме от Исландия. И докато не платят, не могат да подкрепям тяхното членство. Благодаря. А сега думата на господин Репо. Благодаря, господин председател. В тази ситуация на криза дори ние, политиците, твърде често забравяме колко стабилност, благоденствие и просперитет е, е донесъл Европейския съюз за своите държави членки. Исландия се възстановява и тя ще стане държава членка с дълга демократична история и с едно много активно гражданско общество. Исландия, освен това, ще представлява стратегически мост в арктическия регион. Същевременно Исландия знае много за възобновяемите източници за енергия. Тя вече изпълнява копенхагенските критерии, така че може да бъде допусната за членство. Членството обаче не трябва да се дава просто а, така, защото има проблеми с лова на китове. Трябва да се вземат предвид постиженията на дадена страна. Показваме Ясно е, че Европейския съюз все още е привлекателен. Господин Камбъл, господин председател, гласувах против присъединяването на Исландия към Европейския съюз, защото съм съгласен с двете трети от исландците, които в проучване на общественото мнение миналия месец заявиха, че са против присъединяване към Европейския съюз. Ще е ужас за Исландия да се присъедини поради това, че ще се повлияе много зле на политиката в областта на риболова. От решаващо значение за Исландия. Виждаме какво се случва с е, Великобритания. Виждаме се какво се случва с е, страни приели еврото. Е, Би била луда Исландия да се присъедини към Европейския съюз, който страда толкова много от кризата. На брутния вътрешен продукт на Европейския съюз ще се увеличи с 0% тази година, а на Исландия с 3%. Та или иначе ЕФТА вече е, е заявила, че Исландия трябва да плати своите е, натрупаните там е, дългове, защото Великобритания трябва да вземем пример от Исландия и да стане независима. Благодаря, госпожа Доц. Господин председател, в Великобритания можем да се получим от примера на Исландия и да останем извън Европейския съюз. Обикновено, когато се кандидатства за членство в даден клуб, се демонстрира това, че се отговаря на изискванията на клуба. Що се отнася до управлението е, на рибните запаси и по-конкретно на скомрията, Исландия напълно пренебрегва правилата на Европейския съюз, а също времено иска да се присъедини към него. Трябва ясно да се заяви преди Исландия, че поведението й по отношение на скумрията е напълно неприемливо и че това и други европейски изисквания не могат да се пренебрегват. Госпожа Васеско. Гласувах за доклада на господин Кристиан Бреда, защото смятам, че той предава по един много балансиран начин докъде са стигнали преговорите с Исландия. Това може да бъде още един успех на разширяването на Европейския съюз, като същевременно има и економически напредък и ще има и политическо, стратегическо измерение. Същевременно ще се е, увеличи и а, ще се разшири арктическото измерение на европейската политика, а Исландия може да служи и за пример на другите страни и кандидатки. Същевременно обаче трябва да се обърне внимание на а, една по-широка комуникационна кампания предвид разнопосочните мнения и възгледи, свързани с а, европейското членство и да се обърне внимание на правилата на пазара на труда в Исландия. Господин Камински има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че Европейския съюз трябва да продължава да се разширява и да включи всички тези страни, които споделят нашите демократични ценности и които зачитат човешките права и които прилагат всички норми на свободната на пазарната економика. Мисля, че ние в Европейския съюз трябва да извлечем поуки от случилото се в Исландия, която беше разтърсена от една безпредседент, безпредседентна економическа и политическа криза и от начините и средствата, които използва Исландия, за да стъпи обратно на краката си. Аз мятам, че Исландия трябва да стане член на Европейския съюз. Разбира се, това изисква добра воля от и от едната, и от другата страна. И... Но, разбира се, трябва и исландските граждани да го искат. А сега минаваме към последния доклад. Разширяването към Босна-Херцеговина. Давам думата на господин Кукан. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за резолюцията за Босна Херцеговина. И смятам и се надявам, че по този начин ще изпратиме едно правилно послание към а, властите на страната и които ще предприемат необходимите а, е, реформи. Тъй необходимите реформи. Мисля, че е много от огромно значение политиците и политическия елит на Босна Херцеговина да набере кораж, смелост и да, да, да, да, да работи заедно за демократичното бъдеще на страната. Трябва да се проведат много социални реформи, съдебни реформи, административни реформи, но това би било невъзможно без едно съвместно и координи... координирано усилие. От това зависи и стабилността на региона и мисля, че това е и в интерес на европейските граждани и на гражданите на Босна Херцеговина. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото смятам, че политически блокираното политическо положение бе отрицателно както за Босна Херцеговина, така и за Европа. Надявам се, че ще може да се сформира правителство, което да е, насърчава развитието на страната по пътя на върховенството на закона и спазването на демократичните ценности. Мисля, че това е един, една възможност да Евро... Босна Херцеговина да е, на да напредне, а от друга страна Европейския съюз трябва да насърчава положителния напредък, но да не взима позиции, които биха могли да доведат до изостряне на а, напрежението в страната. времено е необходимо да се вземат мерки за общ, за ромската общност и за минния басейн. Аз направих, внесах едно изменение. Господин Танок. Благодаря. Аз заедно с колегата от ЕКАРЕ гласувах за доклада за Босна и Херцеговина. Това е много важно за една разделена страна. Особено за институциите в Сараево, те трябва да бъдат укрепени, трябва да бъдат уважавани. Подкрепяме предложението да се а, увеличи присъствието на страната в Европейския съюз. Реформите трябва да продължат и то в много области, особено съдебната и образователната система, защитата на младсинствата, които, разбира се, са много важни въпроси. Правителството на Босна и Херцеговина трябва да се бори с вносния ухабитски екстремизъм, а също така и с опасността, която той носи. Защото по този начин се радикализира една част от, от обществото, насочена срещу друго. Това, разбира се, не говори добре за бъдещето на Европа и изграждането на държавата Босна и Херцеговина. А сега? Сега давам думата на господин Макмилан. Благодаря, господин председател. Босна и Херцеговина е страна, която пострада най-много от балканските войни. Днес тя продължава да страда от вътрешните си, тежките си вътрешни проблеми и увеличаването на лахабистският екстремизъм. И затова добре е, че сега там а, идва на власт ново правителство. Ние трябва да ги поощрим напълно да от, спазват а, сключените споразумения и в всичко това, което е залегнало в предложението да имаме пратеник в Босна и Херцеговина. Това ще ускори процеса на тяхното присъединяване към Европейския съюз. Необходимо е също така да се решат проблемите с военнопрестъпниците и тероризма. Добре е в Босна и Херцеговина, Сърбия и Харватия да се работи по-активно за решаване на всички нерешени проблеми, включително сътрудничеството в областта на сигурността. Затова гласувах за резолюцията. Сега давам думата на господин Камински. Високи. Господин председател, колеги, е, Босна и Херцеговина са едно особено място. И искам да кажа, че е, нашата съвест трябва да ни боли в Европа. Преди 20 години в тази бивша Югославска република се извършиха много военни престъпления в огромен мащаб, е, безпредседентен след Втората световна война. И Западът не направи нищо, за да помогне. Мисля, че и до днес съжаляваме за това. Много хора загубиха роднини в тази е, война и е, още изпитват болка от това. Затова е наш дълг да помогнем на тази страна да влезе в е, Европейския съюз в, на, в този регион се увеличават и проблемите и недоразуменията от съвместното съжителство на различни етнически общности на една и съща територия. Надявам се, че нашата помощ за Босна и Херцеговина ще им помогне на народа да влезе в Европейския съюз. Благодаря господин Камински и накрая господин Елард Стаглер. Благодаря, господин председател. Докладът на госпожа Пакс наистина съдържаше много добри елементи, въпреки че ние сме против лахабизма и ислямския фундаментализъм. Но аз гласувах против доклада, защото смятам, че политиката на Европейския съюз по отношение на Босна и Херцеговина е малко по-сложен, по-сложна политика. Както казах редица оратори, страната извън Европейския съюз и не може да се иска определено уреждане на държавата. В противен случай ще стигнем до един протекторат на Европейския съюз и сме тръгнали в тази посока. Страната не е имала възможността да изгради своите институции, дори не е била и готова да изготви бюджет за 2012 година. Мисля, че тук е много важна ролята и на местната администрация и в бъдещите десетилетия те ще все още снимат задачата да доизграждат своята държава. Много благодаря. Сега прекратяваме заседанието, което ще се поднови в 3 часа.